Państwa, rozpoczynamy. Дами и господа, да започнем следобедното заседание. Няколко предварителни думи. Обикновено започваме в 3 е, часа, но тъй като в дневния ред е, има толкова много точки за обсъждане, решихме да започнем в 2.30. Предполагам, че немалко от нашите колеги с, с впечатлението, че започваме в 3 часа от тук и закъснението, за което моля за извинение. Да благодаря най-напред на господин Жуава Фигуейредо, член на Европейската сметна палата. Той ще представи становището, изготвено от Сметната палата по предложенията на Комисията за обща сълскостопанска политика за периода след 2020 година Докладът беше публикуван на 7 ноември и той има сериозно въздействие върху нашата дейност в парламента. Становището на палатата е много важно за депутатите. Защо? Защото ще чуем какво мисли Сметната палата по въпросите, които обсъждаме. Тази сутрин разгледахме две предложения, свързани с реформата на ОСП. Днес след обяд ще отделим време за още едно предложение. Искам да кажа, че становищата на Сметната палата имат нашата висока оценка – Искам да подчертая, че нашето сътрудничество и взаимодействие до сега е било много добро. То е от полза за всички, защото и сега се обръщам към Сметната палата. Вие обръщате сериозно внимание на подготовката на ОСП и на реформата но нашата роля – е да ви обясним в какво състои уникалния характер на ОСП, за да получите по-цялостна картина и да приемете една по-широка гледна точка. Добре дошъл и на комисаря Фил Хоган, който дойде специално за тази точка и той ще реагира на казаното от Сметната плата и той ще представи своята позиция и позицията на комисията по становището на Сметната палата. Сега ще преминем по същество. Ще ви бъда благодарен, ако се ограничите до 10-15 минути. Тук имаме други гости. Благодаря на всички. Добре дошли сте. Добре дошъл, дошли на представителите на Сметната палата. Мисля, че можем да започнем. Това е по точка 7. Думата има господин Фигуайредо. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви благодаря за поканата. Сметната палата да ви представи съдържанието на нашето становище по новият регламент за ОСП. Задължение на Сметната палата е да присъства на тези разговори, но бих добавил, че и удоволствие да водим непосредствен диалог с депутатите от Европейския парламент. Ние сме наясно със значението на новия регламент за ОСП. И това е така, защото ОСП на ОСП се пада огромна част от бюджета на Европейския съюз. Следователно, задължение на ЕСП е, е да обхване всички аспекти от ОСП. Сега ще ви представя доклада с помощта на PowerPoint. Сега, основните елементи на становището на Сметната палата. Ние не сме политически орган. Вие сте политически орган, следователно ние трябва да подчертаем основните елементи на становище. Първо, общите принципи за обществената политика. Ние смятаме, че трябва да има точна дефиниция на потребностите и да видим дали тези обществени потребности са правилно дефини... дефинирани. Бихме искали да видим и дали има ясни цели в тази политика в случая обща сълскостопанска политика. Трябва да видим дали основните елементи на тази политика са добре дефинирани. Също така искаме да видим дали процесите са добре изградени, дали резултатите са добре планирани, дали дават добри резултати и добро въздействие. И също така държим да видим дали има адекватни механизми за отчетност и дали те съответстват на общите принципи за добро управление. Това са основните елементи, на чиято основа излиза, изготвяме становище. По-нататък, последователността е, и свързаността на политиката. Искаме да видим дали политиката, дали ОСП е, взаим, е вътрешно последователна и съответства на другите политики на Съюза. И освен това, нашето становище се основава на предишни констатации на палатата. Тоест, дали искаме да видим дали в новите инструменти се дали в новите политики се използват вече съществуващи инструменти. Искам да посоча също така, че разработихме това становище в съответствие с закона и по искане на Европейската комисия и парламента. Ще ви представя нашия доклад в две части. Първа част становището по дефиницията на ОСП като сълскостопанска политика. И след това нашето становище по новия модел за изпълнение. Най-напред по дефиницията на ОСП основното ни послание е както следва. На първо място за нас не е ясно дали има дългосрочни идеи, дългосрочно виждане в подкрепа на ОСП. Не казваме, че няма изследвания, проучвания, сценарии. Има много сценарии, много проучвания, но не е ясно какъв е сценария в дългосрочен план, който да подкрепя ОСП и инструментите за ОСП. Е, второто послание, което бих искал да подчертая, е, че не виждаме достатъчно убедителни економически данни в подкрепа на основните инструменти на СП. По-конкретно, не установяваме достатъчно убедителни економически данни в подкрепа на преките плащания. Не Казваме, че няма данни. Има много данни. Има много доводи. Но не виждаме достатъчно убедителни доводи в подкрепа на запазване на всички инструменти на ОСП. Защото, трябва да кажа, новата ОСП повтаря основните инструменти на старата ОСП. Третото послание е, че според нас екологичните амбиции, амбициите свързани с климата, ако са високи амбиции за комисията и аз не отричам това, ще зависят от решенията на държавите членки и сенките на Европейската комисия – и в момента ние не знаем каква оценка ще даде Европейската комисия на решенията, взети от държавите членки. В тази област не познаваме критериите. Не знаем как ще се правят тези оценки в бъдеще. 40 участие от ОСП за климатичната общата политика е за нас нереалистично. Това мнение е застъпено и в предишни становища, и в предишни резултати и цели. На четвърто място смятаме, че процентите за съфинансиране не отразяват европейската добавена стойност, а това е централен елемент в политиката на Европейския съюз, а ние не виждаме ясна връзка между процентите на съфинансиране и съответната европейска добавена стойност. Най-сетне има нов елемент в ОСП, ако направим сравнение с сегашната ОСП и това е Таванът на плащанията. Ние смятаме, че таванът на плащанията за големите е, ферми ще бъде ограничено, ако заплатените и незаплатени разходи за труд са изключени от тавана. Това е важна стъпка от една страна. От друга страна, е, отразяването на тези променливи разходи ще намали ефекта от таваните. Това са основните ни тавани във връзка с формулирането или дефинирането на ОСП. Какво е становището ни по модела за изпълнение на ОСП? От гледна точка на ОСП като политика няма сериозни промени, тъй като основните инструменти ще се запазят. Бюджетното отражение ще се запази, но заедно с това е, има сериозни промени от гледна точка на модела на изпълнение. Тези промени са в четири категории – субсидиарност, изпълнение, упростяване и отчетност поради ограниченото време, с което разполагам, остават ми още само 5 минути, аз ще се спра само на изпълнението и отчетността. По отношение на изпълнението, е предвидено е добър, добър преход към система, основана на изпълнението. Но ние смятаме, че в предложението не се съдържат необходимите елементи от една ефективна система за изпълнение. Добра крачка напред, но липсват важни елементи. Ето защо това предложение не ги съдържа. Защо? защото елементите, които според нас отсъстват, са ясни, конкретни и измерими европейски цели, чието изпълнение може да се измери. За тази цел има нужда от цели и когато говорим за изпълнение, има нужда от количествени цели. Без количествени цели, как могат да се оценят постигнатите резултати. Още нещо, което според нас отсъства е ясната връзка между мерките и задач и целите. На трето място ние смятаме, че пълен набор, че има нужда от пълен набор от индикатори за резултати, крайен продукт и въздействие. Както казваме в становището, и го казваме в анекса към нашето становище, трябва да се направят сериозни корекции за въвеждане на добър набор от индикатори. Какво мислим по отношение на отчетността? Ние смятаме, и това е много важен въпрос за Европейската сметна палата, и се надявам, че така ще бъде и за парламента, и за депутатите. Това предложение води до по-слаба рамка за отчетност. Защо смятаме това? казваме ясно, че има положителен елемент. Комисията трябва да може да удостоверява верността, точността и пълнотата на отчетните. Ние нямаме а, възражение срещу механизмите, но смятаме, че комисията няма да разполага с капацитета да декларира в по-голямата част от разходите дали плащанията направени на крайните бенефициенти са в съответствие с законодателство Европейски съюз и унези части от стратегическите планове по регламента на Европейския съюз. Има проблем с сертификация за основните операции. Защо смятаме така? Нека ви напомня, че по отношение на финансовия регламент и това финансовия регламент прият от парламента, към отчета трябва да има становище на независим одитен орган. И там трябва да има становище за това дали разходите са правомерни и редовни. Това, което виждаме за разходите по ОСП в бъдеще, ще има два вида разходи. Първо, разходите е, извън стратегическите планове по ОСП. И освен това, разходите включени в стратегическите планове на ОСП. В първия случай имаме 2% от разходите за ОСП, във втория случай става дума за 98% от разходите по ОСП. В първата част на разходите 2% няма проблем. Вие и Европейската комисия ще имате възможността да потвърдите дали разходите са а, правомерни и редовни, но в някои части на разходите и на тях и това са 98% от разходите, ще се направи оценка на отчетността, отчета за изпълнението. Ако резултатите са коректни, ако изпълнението е правилно, добре, това е добър резултат. Второто, е, ще, второ, ще има оценка на системата за управление. Дали органите за управление и основните изисквания на Съюза са, са в съответствие с нормите но в бъдеще няма да може да се каже дали разходите и плащанията към крайните бенефициенти спазват на правилата на Европейския съюз. Такова, такова заключение няма да има. За нас това има ли значение? Има. Тъй като парламента ще одобрява конкретни правила – които трябва да спазват крайните бенефициенти. Освен това, парламента, и това е становището на палатата, парламента трябва, и, трябва да знае дали. Не, сметната палата трябва да, да разполага с информация дали одобрените разходи са коректни. Няма верификация от независим орган дали плащанията направени за крайните бенефициенти са в съответствие с законодателство на Европейски съюз и с онези части от стратегическите планове по ОСП според изискванията на регламента. Вие сами трябва да решите дали искате подобна проверка. Ако искате такава проверка, ако не искате, ако не искате да проверите правилата, защо ги приемате? Каква е ролята на тези правила? На последно място, Искам да посоча един международен стандарт за отчетност, който ние трябва да спазваме. Има нужда от процедура за оценка на процедурите. В тези регламенти има такива процедури. И има нужда от допълнителен контрол. Има нужда процедури, в това число тестове на аналитични процедури, на съществени аналитични процедури. Ние не разполагаме с такива съществени аналитични процедури. Ето това е проблемът за нас в системата за отчетност. Имаме нужда от съществени процедури от независими одитни органи, които са необходими само за разходи извън стратегическите планове за ОСП. Според нас това е проблем за отчетността. Приветстваме преминаването от модел основан на спазването към модел за резултати за ОСП, само че това не означава, че не е необходимо да се проверява законността и редовността на правилата, определени от правилата на Европейския съюз. Според комисията, основните операции вече няма да бъдат плащания за финансови бенефициенти, а само трансферите за държавите членки. Ние ще контролираме само е, взаимоотношенията между държавите, членки и комисията, но не и дейностите вътре в държавите членки. Благодаря. Аз няма да се разпростирам повече, тъй като вече превиших 15-те минути. Благодаря ви много. Много ясна презентация. Благодаря и за това, че спазихте ограничението във времето. Сега ще дам думата на комисаря. Заповядайте. Благодаря, уважаеми депутати. Господин Фигейредо, дами и господа, благодаря за реакцията на предложението на комисията за развитието на ОСП след 2020 година. Ние винаги сме се наслаждавали на добро сътрудничество и а, добри отношения с комисията АКРИ, но нещата могат да, изглеждат, да изглеждат различно в момента, когато приключа изказването си. Има много неща, с които не съм съгласен. Най-напред искам да изразя разочарованието си, че веднага след съобщението се почувствах доста разочарован. Естествено, е, Сметната палата има своите становища и своето знание. Ние оценяваме анализа на Сметната палата, но комисията отхвърля някой от решенията, от заключенията на становището на Сметната палата. Аз обясних нашите аргументи аргументи, защото някои неща се основават на просто недоразбиране и неправилно тълкуване от страна на Сметната палата. Това е жалко. От 2017 година генерална дирекция Агари работи с Сметната палата Имаше чудесни заседания, брифинзи, оценка на данните, развитие на стратегии. Няколко месеца трае съвместната работа. Тя беше прозрачна и е, извършена в дух на сътрудничество. Аз написах едно писмо до Сметната палата, в което обясних предложението на комисията и аргументите за новия модел, основан на опростяване, субсидиарност и прозрачност. Някои фактори не бяха оценени от Сметната палата. Затова Що се отнася до новата архитектура на и цели на ОСП, дефиницията на селското стопанство, преките плащания, осигуряването на, продоволственото, на продоволствените доставки са в унисон с насоките на комисията. Нека се спра на екологичните изисквания – аз отхвърлям заключенията на Сметната палата в тази област. Не смятам, че трябва да има ясни цели за защитата на биоразнообразието, природните ресурси и опазването на околната среда. В нашето предложение ние укрепваме защитата на околната среда. Ние включваме неща като предварителните условия в стълб 1 Имаме плащания, основани на глави скотоваден добитък. Имаме изисквания по отношение на екологията, например в стълб 9, 30% които, от плащанията, които отиват за екологични мерки. В допълнение на това, държавите членки могат да предприемат допълнителни мерки за постигане на екологичните цели. Освен това, смятаме, че има укрепване на съществуващите механизми. Държавите членки могат допълнително да подкрепят определени екологични цели, т.е. няма отстъпване от екологичните цели. Сега, за измеряемостта на мерките, мисля, че тук няма проблем. Ние увеличаваме от 20 на 40% нашите изисквания в областта на екологията до 2027 година. Правим връзка с между ОСП и екологията. изненадан съм, от е, становището на Сметната палата за преките плащания. Те са много важни за фермерите и жизнеустойчивостта на тяхната дейност. В е, член 39 на договора се казва, че целта на ОСП е да осигури добър жизнен стандарт на фермерите чрез всякакви мерки. Оценката на Сметната палата според мен не е пълно и не се оценяват до край мерките, които предприемат предприема комисията, свързани с преките плащания. Искам да попитам Сметната палата на какво почива този анализ. Освен това, Оценката на въздействието, което направихме, засяга дохода. Разделяме типовете селски стопанства. Нашата цел е да осигурим жизнедостоен доход за фермерите в бъдеще. Освен това, имаме и доклада на Световната банка за ОСП. Ясно се вижда, че първите два стълба на ОСП имат положително влияние за селско-стопанските райони. Но, но този доклад не е взет предвид в становището на Сметната палата. Напротив, взема се предвид данъчното облагане, пенсиите, т.е. неща, които са извън обсега на ОСП. Ние публикувахме пътна карта през 2017 година за ОСП. Трябваше да го направим. И последвахме препоръките на изпълнителния комитет. Договора предполага последователно прилагане на селскостопанската политика, чиято цел трябва да бъде осигуряване на доходите на селските стопани. Нищо не се казва в този смисъл за продоволствените доставки, затова и ние не сме ги осветлили в нашите анализи. ОСП трябва да подкрепи доходите на фермерите, които през последно време намаляват. Драстично има огромно влияние ОСП върху доходите на фермерите. Има различни политически инструменти, които се предлагат в рамките на ОСП. Тук се включват и преките плащания. Така че ние имаме доказателствата, че директните подкрепи за доходите са нещо положителни. В никакъв случай ние не се отказваме в този смисъл и от постигане на екологичните си цели. Има много ясна връзка между жизнеустойчивото селско стопанство и преките плащания. На следващо място модела основан на доставките. Смятам, че този модел е разумен. Има ясно доказателство за положителните страни на този модел. Трябва една много разумна система на управление, в която се изключват правилата за индивидуалните бенефициенти. Интервенциите и задълженията за плащания са основен елемент в този модел. Този модел е ясно описан в предложението на комисията. Той трябва да допълни националните разпоредби. Същото се отнася за сертифициращите органи. Там разчитаме на една добра система, национална система на функциониране на сертифициращите органи, защото критериите за, допустим, за допустимост трябва да се спазват. Така може да защитим парите на данъкоплатците. Важно е доброто управление на фондовете на ОСП. Грешките тук са по 2%, което говори за едно добро управление на фондовете. Така че тук също няма повод за критика от страна на Сметната палата по повод на управлението на фондовете. И така, дълбочината на анализа на комисията и като се има предвид разликите в становищата, на този фон аз просто не мога да приема заключенията на Сметната палата. В този смисъл аз предоставих нашите аргументи и задълбочен анализ на становищата на Сметната палата. Искам да поканя комисията да се, задъл... да се запознае с този анализ и се надявам през следващите месеци да имаме плодотворни разговори с Сметната палата. Нашата цел е да опростим ОСП, Смятам, че Сметната палата ще приветства нашия подход, основан на субсидиарност, реципрочност и прозрачност. В допълнение на постигане на целите трябва да кажа, че нашите цели са 9. Те задават баланса между социалната, економическа и екологичната и екологични аспекти. А те са в унисон с общите политики на Европейския съюз, свързани с изпълнение на един бюджет, основан на резултатите. За първи път нашите насоки включват индикатори за както за резултатите, така и за очакваните и постигнати резултати. Ние покриваме всички цели в различен контекст, в различния контекст на планирането, изпълнението и постигането на целите. Включили сме и механизъм за мониторинг. Като част от плана за ОСП, Държавите членки могат да поставят свои, свои собствени индикатори за постигане на целите в рамките на ОСП. Сметната палата предлага, че трябва да има по-голям фокус върху целите. Аз мятам, че в този смисъл не бива да натоварваме фермерите с повече контрол. Трябва, на, трябва в този смисъл да се насочим повече върху едно по-добре управление на средствата. Не бива да, след, да преследваме крайните бенефициенти с повече контроли и изисквания. Така доходите на фермерите ще намалеят и ще се увеличи напрежението върху тях и натиска. С законодателите трябва да решат дали искат да преследват такъв подход или не. Благодаря. Bardzo dziękuję. Po wysłuchaniu teraz pana komisarza możemy poprosić o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 представителя на Сметната палата и господин комисаря и след като се запознах с документа на Сметната палата, сега чух и отговора на комисията, мисля, че критиките на Сметната палата отиват твърде далеч, защото се поставя под въпрос схемата за преки плащания, които получават фермерите – това е важен елемент от ОСП за стабилизиране на доходите. Е, важен елемент на общата селско-стопанска политика и аграрния модел, който имаме. Не мисля, че този модел трябва да бъде критикуван. Той трябва не само да бъде запазен, но и подсилен. Също времено. Трябва да мислим за бенефициерите и за селските региони, като се има предвид демографското предизвикателство там. Ние трябва да поддържаме този отрасъл, защото той доставя на европейците много по-добро качество и по-низки цени на храната. Следователно, това е елемент, от който печелят и всички европейски граждани, не само фермерите. Освен това, мисля, че вие искате да имате количествени цели. Струва ми се, че това не е много смислено в настоящия момент, защото в Европейския съюз имаме много различни е, контексти, от Лапланд до Средиземноморието. Много е разнообразно, ако говорим за почвите, за климата. Може би трябва да изчакаме да се направят проучвания и да се знае каква е точно ситуацията във всяка една държава членка, но това, както казах, са различни реалности и те не могат да се решат с една и съща формула. Освен това, виждаме, че ОСП трябва просто да получи един нов тласък, а не да се чуват само тези, които я критикуват. Господин комисар, същевременно аз не разбрах много добре някои от обясненията, които дадохте. Имаше обществено допитване, това го знае всички. На всички заседания на които комисията е дефинирала своите предложения, всичко е било ясно. Мина се през всички инстанции. Когато казвате, че в регламента не се предвижда ред за подобряване на екологичната обстановка, как е възможно това да се направи, след като всяка държава членка първо трябва да определи своите конкретни цели и след това да определи показателите и начините за постигане на тези цели. С други думи, не може да се поставя каруцата пред коня. Пак казвам на представителя на Сметната палата, мисля, че вие стигнахте твърде далеч в своите критики, а ние трябва да си сътрудничим. Това, от което най-малко имаме нужда в момента в нашата комисия, когато обсъждаме докладите, е да се създаде объркване и да започне някакъв стерилен дебат за реформата, който а, да се загуби в техническите подробности. Колегата Андрю. Благодаря, господин председател. Ето колко е интересно. Ние сме в сърцето на демокрацията. Същевременно идеите на консерваторите и либералите са различни от тези на прогресивните, на социал-демократите и това е много интересно. Аз искам най-искрено да ви благодаря за вашия доклад и за анализа на ОСП, защото в моята група трябва да кажа, че намираме съдържанието на доклада за убедително. Важно е да се говори за изпълнението на тази реформа. Ние сме казвали винаги, че реформата не е достатъчно амбициозна, няма визия, не помага на доходите на фермерите. И по този начин не помага на потребителите или климата или човешкото здраве. На нас ни трябва реформа, която да не е точно реформа на ОСП, е по-скоро административна реформа по опростяването и субсидиарността. И това ще бъде една реална реформа за периода 2021 до 2027 година. Необходимо е целият европейски континент да бъде по-амбициозен, защото виждаме, че има по принцип нарушена функционалност не само в Европейския съюз. Виждаме и липса на амбициозност. Господин комисар, вие отговорихте доста технически по реформата. Когато беше кризата с млякото, ние ви казахме, господин комисар, има криза с млякото, направете нещо. Вие казахте, не, няма криза. Ние ви казахме, има криза. и в крайна сметка стигнахме до регулиране. Но в самото начало реформата не отговаряше на целите си. Сега е същото. И последният доклад го показва. Всъщност, рационализирането, което се предлага, не дава отговор на очакванията на европейците – Става дума за стратегически въпроси, за продоволствена сигурност. Нещо, което е много важно. Това е хранителен суверенитет, ако щете. Ние смятаме, че това, което се предлага, не отговаря на задачите. Обръщам се към вас, господин Фигейредо. Мисля, че приходите на фермерите трябва също да се имат предвид, като отделяме помощта от производството. Ние не можем да ги оставим по средата след толкова години. Същевременно частта за общата организация на пазара. Тук вие бяхте много дискретни. Какво може да ни кажете за връзката между 8 и стратегическите планове? Как можем да се справяме с кризите на пазара? Мисля, че това също е много важен елемент. И накрая, как виждате вие развитието на политиката за селските райони? след като имаме много сериозни намаления по разпределените средства. Мисля, че тази политика става жертва. Тя има нужда от финансиране. Колегата Мюлер. Благодаря ви. Господин комисар, господин Фигейредо, благодаря много за вашите изказвания. Ще се опитаме да бъдем неутрални. Ясно е, че Сметната палата изпълнява своята роля в този случай, а комисията трябва да отговори. За мен беше малко безпокоително това, че вие разглеждате цифрите само за крайните бенефициери би трябвало да се мисли за семействата на селскостопанските производители. Те всъщност изработват храна с високо качество, допринасят и за опазването на околната среда и за социалния ред. Следователно, ние трябва да намерим баланс да мислим за моделите на доставка и това, което се залага в системата. Аз Имам някои конкретни въпроси по доклада на Европейската сметна палата. Що се отнася до хоризонталния регламент, има още неща за изясняване. говорихте за различните критерии и механизми, така че да се намалят проверките на място. Според вас те са достатъчни, но така ли е наистина? Имам и въпрос за сертификатите. Сертифицирането отнема голяма част от времето. Убеден ли сте, че се използва достатъчно техническото ноу-хау при тези процедури. И накрая, когато държавите членки определят своите задачи, имат повече от 25%, трябва ли да представят планове за действие? Смятате ли, че това е полезен инструмент? Има ли независима оценка на постижението на целите? И може би няколко думи за контрола по стълби, стълбовете. Говорихме за прехвърляния от 5% за обединение на различните видове контрол – може би навлязох в много технически въпроси, но отговорите ще са ми много полезни за доклада, който пиша, както и за политическата оценка. Нашата отговорност тук е да представляваме земеделските стопани. Ако работим заедно, можем да имаме и положителен резултат. Аз не съм толкова критично настроена, колкото някои от колегите. Надявам се на добра размяна на мнения. Благодаря ви. Координаторите, господин Дес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Фигейредо. Оценяваме доклада на Европейската сметна палата – Чувствам се раздвоен обаче, защото по някои теми ще трябва да изрази различно от вашето мнение. Виждаме, че има много области на политиките, които не се контролират непременно от Брюксел. За 10 милиона фермерски семейства и 40 хиляди работни места, които предоставят храна на половин милион, вие предлагате 1%. Може би трябва да ни обясните какво точно се съдържа в този процент и какво ще бъде нашето послание към обществеността защото това как фермерите получават много пари са само легенди. Преди около 40 години взех шофьорска книжка и помня колко струваше тогава килограм жито и колко струва сега. Ако продавахме по цените от 61 година, щяхме да сме спечелили милиарди и да имаме много повече фермери. Същевременно се увеличиха много производствените разходи. И това е сериозен проблем в Европа. Можете да видите изследвания, правени през 70-те години – Например, които са добра основа за сравнението с наши дни. Надявам се бъдещето на ОСП да е успешно. Аз съм малко скептично настроен по отношение на тези национални отговорности, но нямам съмнение, ще стигнем до добро решение. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Фигуередо. Благодаря и на господин Хоган. Те представиха различни гледни точки. Благодаря ни за това, че предоставиха допълнителни елементи, които да ни помогнат в нашата работа. Е, ще ни помогнат да намерим най-доброто решение. Сметната палата очевидно си върши своята работа. Тя е да контролира работата по бъдещите решения. Понякога трябва да държим сметка и за спецификата на сълскостопанския сектор. Аз може би обръщам твърде голямо внимание на преките плащания и в и околната среда. И в двата случая става дума за един особен сектор. Преките плащания подпомагат и поддържат една особеност на сектора. Същото въжи за мерките за екологизация. Те трябва да бъдат засилени. Имаме да наваксваме там. Всичко това е ясно. Трябва да вървим напред в оказаната посока и съм съгласен с, с Сметната палата е, за това, че намаляване на контрола е, може да доведе до влошено качество на изпълнението, особено когато няма е, успореден контрол за законност и редовност през следващите седмици ние сме тези, които трябва да търсим решения и искам да ви благодаря за онези елементи, които ще ни бъдат полезни в работата. Господин Хауслинг. Благодаря за този доклад, защото наистина Сметната палата разкрива проблемите – Целта за реформата липсва, а ние си продължаваме както до сега, само с нови заглавия. Ма дали ще постигнем екологичните цели, това е голям въпрос. Господин Хълган, ние всъщност разтурваме цялото ОСП, това със сигурност харесва на министрите на селското стопанство. Ако ДГ Агри уволни половината от сътрудниците си, ми да, повечето задачи ще паднат така и така на държавите членки. Господин Хоган, това, което всъщност казахте, че с преките плащания се подкрепя продоволствената сигурност. Според мен тези две неща имат много малко едно с друго. Когато плащам на един фермер на хектар, това също не е разумно. Знае се, че, те, че повечето преки плащания не отиват на, за фермерите, а за притежателите на земя, т.е. за арендаторите. Така че това не е пътят в бъдеще. Това е някаква мярка да се дадат малко пари на фермерите. Сметната палата – казва, че няма да се постигнат екоцилите с първия стълб. Може би господин Хоуган ще ме чуе, ще ми обърне малко внимание. Би било страшно мило от негова страна. Не, не, исках господин Хоуган да ми обърне внимание. Мисля, че когато правите, задавате изисквания, за екология, трябва да ги опишете. Ваши, вашите описания са много обтекаеми. Това е една ситуация, която изобщо не е устойчива, особено по отношение на разнообразието и екологията. Трябва да има яснота. Яснота не се постига, когато се каже ми добре, ще имаме е-, екомерки за половината площи в Европейския съюз. Това нищо не е. Сметната палата изрази критика и това е повод да променим политиката си. В Много ви моля, вмествайте се в определеното време, вече не повече от една минута. Искам да приветствам някои аспекти от доклада, особено и поясненията за това, че бюджет, съкрещението на бюджета в ОСП възлиза на 15%. Въпросът сега е дали правителствата ще внеса, ще одобрят увеличение на бюджета на Европейския съюз с оглед на съкръщенията в ОСП, като има толкова голямо значение за нашите страни. По предложение на комисията няма да има намаление на плащания за най-големите, което е несправедливо. Разправедливо въпросът за преките плащания е сложен и не съм съгласен с позицията на Сметната палата която е за премахване на преките плащания. Когато се премахнат преките плащания, се премахват и фермерите, тъй като това и има отражение върху производството, общностите. Да, има баланс от гледна точка на това на къде са насочени преките плащания. Дебатът е интересен. Мисля, че тази сутрин казах. Ясно ни е, че с първия стълб имаме проблем. Това го казва и сметната палата. Предложението на Хауган се опитва да промени, да намери някои решения, но докато държавите членки не забравят историческия модел – а именно, че за 2 хектара, които са един до друг, единия получава 20 хиляди, а другия 100 хиляди, просто защото на единия хектар се, е се оглеждал тютюн, а на другия, а другия хектар е било пасище. Няма да решим проблемите. Няма да функционират нещата. Даже в моя регион, който е много малък, има 300 хиляди 000 а, пасища, дадени под тарента. за да, просто за да получават собствениците им европейски пари. Какъв е приносът към екологията? Абсолютно никакъв. Така че трябва да помислите за тези основни проблеми в първия стълб. Давайте парите на онези, които имат нужда от тях и правят конструктивно ориентирано към бъдещето селско стопанство. Господин Нагню. Благодаря. Всичко това е безкрайно интересно. Двама души на подиума а, спорят. А, по-интересен дебат не сме имали. Уважавам сметната палата, защото те представят на комисията реалността. Реалността 40% от бюджета на ОСП ще бъде за дейности в областта на климата 20 милиарда годишно и властите не може да не се интересуват от тези разходи. Като посетят един, една ферма, за да видят какво прави фермера, на фермера му е много лесно да покаже, че той прави това, което трябва да покаже. Ами отказал съм се от 20% от обработваемата земя, няма трактори, не е суша, културите, отмята се котийката. Следващия казва, не произвеждам месо, тъй като съм намалил броя на преживните. Третия казва, намалих емисиите с азотен окис, и виждате, че е много лесно да се отметнат кутийките. Е, какъв е крайният резултат? По-малко произведена храна, по-малко работни места. Къде отиваме? Целта е да се подобри времето в Европа. Ами желая ви успех. Няма да е лесно. Но, за да сме положителни, какво можем да направим? Къде е проблем? Антимикробната резистентност – ние би трябвало да инвестираме в намаляване, в засилване на антимикробната рез... резистентност. Да намерим начин да засилим устойчивостта. Можем да осигурим компенсации за по-добро, по-добра вентилация и намаляване на използваните антибиотици. Господин Луазо. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчи. Вашия проект за ОСП след 2020 година е последица от провала в ОСП. Вие държите на субсидиарността и да дадете на държавите правомощия. Е, но това всъщност не е толкова добра новина, тъй като този проект е част от логиката за подчиняване на Европейския съюз, т.е. плащанията се предоставят на държавите според постигнатите резултати. С други думи, стария шантаж. Също това, което е тревожно за екологичните мерки и за контрола, е свързано с невъзможността да се регулира конкуренцията. Вие налагате, ви искате да решите това с економически мерки. По отношение на регламентацията, как ще спазите целите на член 38? Вие непрекъснато го цитирате, без да казвате как ще го спазите. Ами, това е. Координаторите и госпожа Катайнен имат една минута. Благодаря на Сметната палата за подробното становище. Не съм съгласен с основната идея. Аз мисля, че комисията е внесла убедително Наси убедителни доводи. Ние имаме нужда от системи за контрол и наблюдение, които отчитат спецификата на държавите членки. Не е нужно е, строга система за контрол, основана на стария модел, който трябваше, от който трябваше да се отървем с предложенията на комисията, ние трябва да премахнем бюрократизацията. Съгласна съм, че модел основан на изпълнението, индикаторите и мерките трябва да бъдат по-конкретизирани и всъщност трябва да има по-подробни разпоредби. Ние сме за модел основан на изпълнението. За същия модел се разпространява и върху останали сектори. Всички тук биха се ужасили от начина по който се изразходват средствата по ОСП. Аз съм член на тази комисия. Много хора биха искали да се съкратят тези средства. Всичко в. Аз, аз не съм съгласен с всичко в доклада, но има смисъл в него. Най-голямата заплаха за ОСП е да не се обръща внимание на предупрежденията, именно че можем да плащаме на хората днес за нещо, което са направили преди 25 години. Структурата ще доведе до там, че хората ще продължат да получават плащания за дейности от преди 25 години. В Комисията по бюджетен контрол ние сме обсъждали този въпрос. Подкрепата за ОСП ще продължи да спада. Едва ли това е вашата цел. В вслушайте се в онези, които говорят разумно. Госпожа Рибейро. Господин Фигуередо представи много добре анализа на сметната палата – анализът не може да бъде политически, трябва да бъде аполитичен. От една страна представи въпросите свързани с контрола, от друга страна представя една част, която ми се струва политическа, именно преките плащания и дългосрочният хоризонт за ОСП. В това предложение няма промяна в целите на ОСП. Защо, се, защо извършвате този общ анализ? Що се отнася до контрола? Има, подро, има подобен контрол от а, страна на държавите членки. Къде е проблемът? в проблемът в взаимоотношенията с държавите членки ли е? Или това, че системата не отчита спецификата на държавите членки? Благодаря господин председател. Оценявам доклада на Сметната палата, но той е политически. Не може да се е, прави, не може да се спи спре насоката на определени политики. Това, което можете да направите е да видите дали средствата се изразходват в съответствие с установените правила. Или пък има злоупотреба. Ето това е което можете да направите за преките плащания. Вие виждате нещата само в бяло и черно. Това не може да се прави по отношение на преките плащания, защото тяхната ефективност намира изражение не само в доходите на фермерите, но и в борбата срещу обезлюдяването на някои региони. Ефективността на преките плащания трябва да се разглежда на един по-общ фон. Що се отнася до контрола, Притеснявам се от това, което казахте, че не можете да контролирате парите само от комисията до държавите членки. Този контрол трябва да се опрости и да се стандартизира на ниво Европейски съюз. Комисар Хауган, когато се отправят критики от Сметната палата, която е независима институция, когато такава критика вие просто веднага отхвърляте, това ме изпълва с огромна загриженост. Добре, някои неща може би трябва да се обсъдят, обаче моля, погледнете е, заключенията на Сметната палата по-внимателно. господин Фигурейда, може ли да опишете по-подробно и как оценявате къде са основните недоразумения? Ренационализирането. Държавите членки имат различни стандарти, различни оценки. А, така че това ще е проблем. Проблем ще е до каква степен ще се постигнат целите. Това е дебат, от който отдавна водим. Може би може да вземете отношение. И още нещо. Господин Дес, е, времето, което описвате, е време преди нашата политика да се ориентира към света, преди да се отвори. Така че това е една е, политика, която ще разруши селското стопанство. Господин Тарабел. Благодаря, господин председател, господин Фигуередо, господин комисар и аз ценя доклада на Сметната палата. Там са очертани определени противоречия и начина по който се прилагат помощите, които не са добре разпределени в зависимост от потребностите на фермерите. Не винаги се осигурява достатъчна подкрепа с оглед на трудните условия вие поставяте под съмнение плащанията на площ мен ме интересува втория стълб. Има ли доклади от труда на този, който публикувате, който да показва, че средствата не се използват, не се използват от дадени страни или зле, или се използват зле? Е, често ми казват, е, средствата не идват в селските региони. Зле ли се използват, отклоняват ли се или страните не могат да ги използват? поради трудности с осигуряване на съфинансирането. Господин Дантес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господа, за вашите изказвания. Всички ние в избирателните си региони имаме опит с контрола в фермите и знаем, че помощта за хектар води до там, че инспектора мери площа. Ние искаме въпрос от името на производителите за промяната и развитието в системата. Е, има искане за политика, която оценява резултатите, а не спазването на изискванията. Изслушах резервите ви е, е, свързани с политиката за резултатите. Е, защо сте се ориентирали към тази политика и казвате, че предложението на комисията в сегашния си вид ни дава възможност да потвърждавате законността и редовността на плащанията. Какви промени предлагате? в комисия, в предложението на комисията. Госпожа Магинес, благодаря и на двамата за изложенията. Само едно наблюдение. Много бих се радвала, ако сметната палата, палата и дефинира проблема с, с приходите и екологичните предизвикателства и да определи цена за тях и след това да определи бюджет. Аз е, мога. Аз ще разбера този анализ по-ясно. Съгласна съм с вас, когато казвате, че няма яснота по дългосрочното виждане. Дългосрочното виждане се скъсява от бюджетните реалности. Може би ще ни помогнете да решим този проблем. По-нататък казвате, че няма убедителни доводи в подкрепа на преките плащания. Ами питайте фермерите в мой избирателен регион, които разчитат изцяло на тези преки плащания и те ще ви кажат колко са строги последиците от такава една мярка. Трябва да се отчетат целите на ОСП и желанието на фермерите да постигнат резултати за околната среда. Те искат да постигнат повече, но не им помага дебата между вас и Генерална дирекция селско стопанство. Ами, смятам, че трябваше да, разговорите, да разговаряте помежду си преди дебата, а не сега. Благодаря. Аз също искам да приветствам доклада на Сметната палата. Искам да противореча на ДЕС. Въпросът е как се разходват средствата. Има голяма разлика в това. За селските стопани. Тях трябва да подпомогнем. Добре. Екологичните цели са важни, но пари струват и скотовътството и земеделието. Така че тук също трябват цели. Нека да помогнем на фермерите, а не да ги разпъваме на кръст. Трябва да загърбим а, идеята, че свръхпроизводство може да се балансира чрез износ. Каламбир. Благодаря, господин председател. Аз съм, съм запозната с доклада на Сметната палата, но ме интересува дали средствата са изразходени добре след това искам да ви опиша какво се случва всъщност на място при контрола. Преди няколко седмици посетихме България с нашата комисия. Три часа наред разговаряхме с националните представители. Срещнахме се след това и с представители от министерствата. Там разбрахме, че 80% от преките плащания се получават само от 6% от селските стопани в България. Даже е, беше спомената цифрата 85%, които отиват в 10% от собственици на земи, даже не е, фермери това са националните данни, които бяха цитирани. Има 350 хиляди семейни ферми с по-малко от 5 хектара. Същевременно комисията предлага намаления по ОСП. Мисля, че има какво да си помислим и да променим метода. Благодаря. Аз слушах от офиса си дебата. И имам въпрос към Сметната палата. Благодаря за доклада на Сметната палата. Има ли и други области, където има такива плащания в такъв порядък? Има ли други економически области, в които има такива плащания? Повтарям. Просто това ме интересува и ако става дума за социално плащане, защото днес винаги се казва, социалните плащания се правят за да преживеят фермерите. Ако това е социално плащане, има ли в Европейския съюз други такива примери за социални плащания, които се извършват без контрола над, на доходите? Защото парите се получават без да се контролира дали човек има нужда от тях или не. Да. Е, аз не си спомням толкова разгорещен дебат отдавна. Ние закъсняваме, но така или иначе трябва да дам в такъв случай думата на Сметната палата най-напред, след което комисарят ще получи възможност за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за всичките въпроси. И се радвам, че едно становище на Сметната палата провокира такъв е, разгорещен дебат. Много се радвам. Това е много важно за мен. Опасявам се, че не мога да отговоря на всичките ви въпроси, защото те са толкова много. Понякога някои неща бяха повторени, но от различна перспектива. Така или иначе, аз съм на ваше разположение да ме питате още, е, още въпроси, ако желаете, тъй като аз сега трябва да се вместя само в 10 минути. Ако председателят ми позволи, ще говоря най-напред, след което моят колега от Сметната палата ще допълни моето изказване с повече технически детайли. Аз ще бъда кратък и ще говоря само 10 минути. Най-напред. За към общите коментари на комисаря. Да, така е. От януари ние работихме с комисията и в комисията. Службите на комисията и на сметната палата работеха заедно, те обсъждаха нещата, но от тогава, още от самото начало, трябва да кажа, че а, е, крайното предложение бе ни дадено през юни. И беше много ясно по време на тези заседания, че ние имаме съмнение. The main points I expressed... Съмнения, <clears throat> свързани с основните точки, които засегнах. Така че нашето заключение не е изненада за комисията. Те знаеха нашите съмнения. Аз получих писмо от господин Халган на 16 октомври. Аз го прочетох много внимателно и трябва да кажа, че всичките аргументи, ние ги знаем, тези аргументи, които той представи, защото, защото те бяха обсъждани между нашите служби. Но аз не приемам, ако мога да кажа така, че аз не съм доразбрал предложението на комисията. Не, не. Аз го, аз го проучих дума по дума, ред по ред. Много надълбоко навлязах в него и аз доста добре го разбрах. Сега ще аргументирам това, което съм разбрал най-напред. По отношение на е, екоамбициите. Това, което ние казваме в нашето становище, и ние го поддържаме, това становище, ние не знаем какво ще се случи, защото повечето от нещата, които ще се случат, зависят от избора на държавите членки. И зависи от оценката на комисията. И, въпър... и евентуалните критерии, които комисията ще приложи при оценките. Въпросът е, как ние със сигурност може да кажем, че приносът за разходите на ОСП в рамките, могат да бъдат в рамките на 40%, докато в момента прагът е 19,6%. Основната цел не беше променена. Как може тогава ние да кажем, че може да скочим от 19% на 40%? Как може да оправдаем този скок? Ние не разбираме. И аз като аудитор трябва да кажа, че имам съмнение тук. Сега, по отношение на преките плащания. Трябва да бъда много ясен. Европейската сметна палата не подкрепя и не е против преките плащания. Това не е въпросът, това е политически избор. Но, ако законодателят и съзаконодателят вземат решението да поддържат като основно като основен инструмент преките плащания, плащания които представляват повече от 70% от бюджета. Финансирането на тази опция трябва да е ясна. За мен беше ясно, че економическата основа не е ясна, защото даже вие сте разделени. Има силно економическо доказателство за това, да се поддържат преките плащания. Аз не съм за и против. Аз ви давам доказателствата и ви давам економическата основа. Госпожо Гарсия, съжалявам, аз не атакувам преките плащания. И към господин Макарте, аз не ви атакувам, не, атак... не атакувам преките плащания. Това е политическото решение. Аз представям фактите. Нещо друго. Комисарят казва, финансовото управление, управление в селското стопанство е голям успех. Да, да, И Сметната палата го подчерта преди две седмици. Това беше основното послание. Да, така е. Има голям напредък, подобрения има, като се използват всички инструменти, за да се постигнат тези резултати. Това са добри резултати, що се отнася до финансово управление. Това, което аз казах, казвам, когато правим промени сега, тези промени могат да поставят под риск тези резултати. Аз не искам да прилагате повече контроли. Аз не ви карам да налагате повече административни тежести върху фермерите. За това не става дума. Въпросът е много прост. Защо не се признае че всички разходи трябва да подлежат на правилата на европейското право. Тоест, е, да са 2% от разходите, защо не сертифициращите органи не оценяват законосъобразността на разходите. Защо повече тази роля да не се пада на сертифициращите органи. А, е, сметната палата няма да ви накара да направите това. Аз поставям въпроса. Защо вие искате това в е, финансовия регламент? А не го изисквате при разходите, които представляват 30% за, за, на, от бюджета <clears throat> разходите за ОСП. Господин Буда, съжалявам, но аудиторите искат да следват парите и те го правят. И те го правят, когато правят одит. Но, преди този момент, ние трябва да обърнем вниманието на законодателя върху възможностите. Какви са вашите възможности? Това е. Каквито и да са вашите възможности, ние ще следваме парите, следвайки правилата. Сега ще помоля Петър да ви даде някои технически детайли. Е, пом... Имаше въпрос за плановете за действие. Има е, разминаване с 25% в тази област. Това е основен въпрос. Мисля, че успехът на предложението зависи от това да се задейства един план за действие. Доста дълго време ще мине преди държавите членки да реагират. Даже не знае дали в зададения срок ще се отговори, ще се реагира. Но ако има въпрос за ниския процент грешки, ще дадем допълнителна информация. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu. Thank you. I, we like to be praised a little bit too from the auditors from time to time. That's the only reason I mentioned about the error rate. Because... Да, от време на време е, процента грешки е много важен. 2,2% е, това е доказателство, че системата работи много добре. Това е добър, бърз сигнал за разплащателните органи. И така, преките плащания. Няма доказателства, се казва за тях в становището. Комисията предостави доказателства, но те бяха игнорирани. И колкото повече правила и мерки се задават, толкова повече трябва критерии за допустимост, насоки и трябва контроли. Това е това, означава бюрокрация. Това чувам непрекъснато от селските стопани, че трябва да се намали бюрокрацията. За това ние се опитваме да въведем нов модел. Ако хората са против, трябва да кажат защо са против. Моята цел днес обаче е не да защитавам предложението на комисията, а да погледна как някой, както е, как е, и защо от страна на Сметната палата се отправя е, неоправдан, неоправдана критика. И ние това го правим открито пред всички. Не зная до каква степен аргументите на комисията е, ще бъдат взети предвид в бъдещи е, доклади на Сметната палата – но вие знаете какво е предложението на комисията. Вие имахте възможност за първи обмен на мнения по предложението на комисията и сега вие трябва да решите какво да правите в бъдеще. С интерес очакваме нашата, нашето сътрудничество в бъдеще. Но така или иначе фермерите трябва, те искат предвидимост и сигурност и може да им дадем това само като вземем сигурни политически решения. Ние имаме различни мнения по различни въпроси, но това е демокрацията. Искам обаче да спомена, че през март 2018 година Сметната палата публикува едно съобщение в отговор на съобщение на комисията – в което се залагат принципите на законодателното предложение от юни. Имаше много обсъждания за Сметната палата и аз не си спомням да е имало толкова критика по отношение на съобщението. Така че нямахме индикации, че имате толкова много опасения, колкото опасения бяха изразени в крайния доклад нямаше и намек за тези е, опасения. Може би ние не сме разбрали нещо, но според мен нямаше и намек за критика. А имахме много възможности за обмен на мнение. А сега за законосъобразността на плащанията – Системата бе критикувана много, че е доста сложно и не е ориентирана към резултатите. Ние е, направихме ново предложение, за да опростим системата и сега пак сме критикувани от господин Агню и от други. Но ето, въпросът за, законо, за, за, за законосъобразността тук нашето предложение върви по смисъла на основното предложение за постигане на целите. Всички тези въпроси, които трябва да са в основното законодателство на Европейския съюз, са заложени и в нашето предложение, публикувано през юни. Сега за контролите. Контролите са наистина убийствени за крайния бенефициент. Имаме една много сигурна система и не смятам, че преминаването към система ориентирана към резултатите ще застраши сигурността и законосъобразността на разходването на средствата. Напротив, ще има повече целеполагане, ще има повече опростяване и ще има повече внимание към фермерите. Така че много неща може да се направи на ниво държави членки, така че финансовите средства да стигнат до целта си. Що се отнася до подхода за единния одит, за оправ... за сертифициращите и управителни органи, то заключението на Сметната палата е, че тази система не функционира добре и че трябва да се фокусираме върху отделните трансакции. Сметната палата прави съотношението 2 на 98% и стига до заключението, че не се прави достатъчен контрол по отношение на законосъобразността на разходваните средства, което аз смятам, че не е удачно. Благодаря ви. Благодаря за този изключително интересен дебат. Тази дискусия бе много необходима, особено в момента, когато работим на това, над това законодателно предложение за ОСП. ОСП е една от най-сложните политики на Европейския съюз и включва много институции и инструменти, защото в крайна сметка става дума за парите на дънакоплаците. Аз искам да съм много ясен, независимо от критиките на Сметната палата. Не смятам, че това е критика без аргументи. Нека помислим. Нека това ни служи като повод за дискусия. Всички ние, генералните дирекции, парламентът, комисията, трябва да сме много предпазливи, критикувайки ОСП. Защото ако критика се отправи и от нашата комисия, това ще е много лошо за ОСП. Критиката по принцип не е лоша, но нека е конструктивна и разумна. Нека е умерена. Защото зная, че има хора, които казват, ако имаме по-малко средства за ОСП, ще имаме повече пари за други области. И така впечатлението е да, добре, Нека наистина намалим средствата за ОСП, това ще е нещо разумно, но дали наистина ще е така? И така, благодаря още веднъж. Съжалявам, закъсняхме с половин час вече. А, благодаря за откритата дискусия. Надявам се обаче нашите отношения да си останат сърдечни и силни. Ние сме приятели но приятелите трябва да са честни един към друг и да си казват истините в очите. Благодаря ви. А сега ще дам думата на докладчика. Готови ли сте? Още веднъж благодаря на Сметната палата и на комисията и преминаваме след малко към следващия доклад. Господин Андрио ще има думата след минутка. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc. Уважаеми дами и господа, имам нужда от вашата помощ. Много ви моля да бъдем по-кратки. Нямаме време и тъй докладчика веднага ви давам думата. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, не мисля, че това е загубено време, по-скоро време, което беше изтекло, тъй като дебата беше изключително интересен и в крайна сметка това засяга и моят доклад, защото в доклада аз казвам подобни неща. Но първо искам да благодаря на всички, които ми помогнаха, на моите сътрудници и на хората в моя кабинет, Александра и Франческа от секретарията на Агри, на Маги, на Вероника, които участваха в колективния труд. Това, което предлагам да ви представя в четири части, защото ОСП беше доста изменена, но тази сутрин имахме още два доклада и аз ви представям частта, която е свързана с общата организация на пазарите. Има въпроси за системите за качество, които се разглеждат, в доклада също така специфичните мерки за най-отдалечените райони и четвъртата област са предложенията за намеса при колебания на цените. Също така се разглеждат и въпросите за лозаровинарските продукти. Аз тръгвам от предложението на комисията. Ще се опитам да бъда сравнително бърз. Подкрепям идеята за по-голяма гъвкавост при изчислението, например, на площите или разрешенията за нови засаждания. В моя доклад аз съм заличил датата 2030 година. Съобразявам се и с Европейския съд. Би трябвало този режим да бъде децентрализиран. Това се казва и в моето предложение. На второ място разширяване на сортовете, които могат да бъдат използвани в Лузята. Например, Витис лабруска Изабел, Ноа, Клинтън, Жаке, това са все сортове, които могат да бъдат избрани заради биоразнообразието. Освен това имаме и измененията на климата. Би трябвало избора да се направи и от държавите членки и в крайна сметка от всяко лозаровинарско стопанство. На трето място аз обръщам внимание на определението на защитено наименование на происход, за происход или ЗНП, което дава комисията. Аз се съобразявам с това, което се каза в Лисабон. Също така разглеждам и безалкохолните вина като нова категория – но мисля, че те не би трябвало да отговарят на определението, което се дава. По-скоро те не са вина, а продукти, които се разработват въз основа на виното. Също така, аз съм за упростяване на процедурите за защита на качеството на вината, на вината, извинете както и продажбите в интернет. Аз съм против обаче регистрацията на вината с високо качество или новите домени. Трябва да работим срещу някои измами в лозарския сектор. Има и нещо, което не е предложено от комисията, но то е свързано с етикетирането на виното. Аз бих предложил етикетирането да е задължително, що се отнася до калорийното съдържание и съставките на виното. Би трябвало това калорийно съдържание да е отбелязано на етикета, като лозаря да реши как точно да го отрази. Възможно е и потребителя да има възможност дистанционно да провери това съдържание и то да не е на етикета. По отношение на срока на влизане в сила, мисля, че има неща, които междувременно еволюираха, не всичко е приключило като работа, а и виното самото е един жив продукт, така е и един доклад – Мисля, че е добре калорийното съдържание да се уреди чрез делегирани актове в следващите години, след като имаме основния акт. И разбира се, ще знаем доколко отрасъла се отнася положително към едно такова предложение. И, както казах, трябва да се отбележат и съставките, но не става дума за това ние да тормозим отрасъла, по-скоро трябва да може да удовлетворим и потребителя и да изпълним изискванията. Това за лозаровинарските продукти, системата за качество. Тук аз споделям предложенията за упростяване и рационализиране на законодателните норми при качеството. Същевременно отхвърлям предложението на комисията да се заличат елементите, които доказват, че даден продукт е от областта с защитено географско указание. Мисля, че би трябвало да имаме предвид, че това ще доведе до дестабилизиране на продукцията и ще може същия продукт да се набави от различно място. За вината би трябвало да имаме определение за защитеното наименование за происход, както и географското указание, които отговарят на лисабонските определения за най-отдалечените региони. Предлагам възоснова на мерките на комисията да се помисли за едно преразпределение. И накрая това, което ми се струва най-важно въпроса за регулацията. Ние трябва да знаем каква е целта. Имаме и предложението на комисията, но трябва да мислим и за доходите, както и за промените в цените. Същевременно комисията е напълно мълчалива по економическото измерение на ОСП и това не отговаря на предизвикателствата. Всъщност, тук опираме до идеологически въпрос, до къде трябва да се стигне. Но комисията би трябвало да се съобрази с трудностите на стопаните. времено дерегулирането в ОСП вече е направено чрез общата организация на пазара. Аз Предлагам 6 допълнителни инструмента, които са адаптирани, за да може да обърнем внимание на комисията на това колко е сериозно положението. Тези инструменти могат да се използват и от професионалните организации господин председател. Също така искам да се обясня в любов на комисията, ако позволите. Искам да дам и доказателство за моята любов, а именно предлагам комисията да бъде поставена в центъра на процеса. Това е основно за елементите, които предлагам. Например, при Управлението на кризи би трябвало комисията да изготви два документа. Единият за характеристиките на различните видове кризи и вторият документ реакцията в зависимост от различните видове кризи. Това е моето предложение и мисля, че комисията би могла да излезе с определение. Нещо друго. Мисля, че по-настоящем ние наистина трябва да подобрим прозрачността на пазара и да се подобрят данните, събирани от държавите членки и професионалните организации. Много е важно да се помогне на по-доброто управление на пазара. Тази прозрачност ще ни помогне, но също така ще бъде и предупредителен сигнал. Ако има някаква концентрация, или други практики при трети страни, които изнасят продукти за Европейския съюз. Необходимо е освен това да има по-добро наблюдение на деривативните селско-стопански продукти. Следователно, първо говорим за управлението на кризи, второ за управление на прозрачността и трето една система за доброволно участие в натрупването на запаси за кризи. Разбира се, тук е важно и сътрудничеството между комисията, съвета и парламента. Не искаме да се оказваме както при кризата с млякото, когато парламентът беше изолиран. Аз предлагам стратегически елементи в една рамка за изпълнение – а иначе комисията разчита на органите за управление в държавите членки по първия стълб. След това хранителната верига. Ще ви напомня решението по делото Индивия – тук е много важна и работата на колегите Дес, Дантан, Де Кастро в контекста на Омнибус. Имахме голям напредък. Ние трябва да премахнем несигурността, да може фермерите по-добре да се организират, да имат сила на пазара, да се използват производителските организации, да се изчисти съдържанието на клаузата за цените. При междупрофесионалните организации трябва да има възможност за сключване на тристранни договори и стоиността да се определя по критерия първи купувач. Освен това, господин председател, аз Искам да увеличим с 8% публичната помощ, за да отразим Брекзит, както и африканската чума по свинете. Така стана и при намесите за млякото. Ако си спомняте, имахме едни най-низки възможни цени. Освен това, при овчето, говеждото месо и други продукти, трябва да мислим за връзката и реципрочността при отношенията между нашите производители и производителите в трети страни, що се отнася до начина на изхранване на животните и проследяемостта. Накрая разпространение на офертите. Би трябвало всички да поддържат европейското качество и националното качество, съответно ЗГУ и ЗНП. И накрая адаптиране на режима за износ от трети страни. Тук също трябва да се следи всичко да се прави както трябва. Благодаря ви, господин председател, и благодаря, че ми дадохте възможност да представя накратко своя доклад sprawozdawcą, to po pierwsze. Не ви прекъснах, защото сте докладчик. Докладчиците в сянката, всички имате по минута и половина, не повече. Господин Дантен. Еми ще се опитам, господин председател. Докладът на нашият колега Андрия е обемен труд, за който съм му благодарен, особено в частите, в които анализира предложенията на комисията. Като цяло сме съгласни с предложенията за политиката на качеството, разрешението за засаждане и също така безалкохолното вино, що се отнася до елементите не включени в предложението на комисията – Бих искал да се спра на обща организация на пазарите, но да не да не отваряме онова, което вече е договорено в Омнибус. Предложението има три точки. Стабилизиране и прозрачност на пазарите е много важна част от общата организация на пазарите. Всичко, което е от полза за прозрачността на пазарите, следва да се приветства. Парламентът вече е приел текст в тази насока по функционирането на веригата на доставките и издруженията на производителите – това е предмет на доклада Декастро, който е на етап трилог. Аз мисля, че защитата на качествените продукти трябва да бъде важен елемент и аз съм за процедури, включващи децентрализация по резерва за криза, въпрос, който е част от общата организация на пазарите, трябва да сме пределно ясни. Има елементи от управлението на пазара. 400-те милиона, които ни са обединени, трябва да се използват за управление на големи кризи, а не повторяемите редовни кризи. Комисията не иска да работи с тези инструменти. Парламента има желание за минимална регламентация. Не става дума да се връщаме към миналото, а да се възстанови доверието във вътрешния пазар желанието за нови търговски договори трябва да имаме предвид, е, че нашите правила са най-драконовски в целия свят. Господин, госпожа Мюлер. Благодаря на господин Андре за този доклад. Я се чувствах по този начин още при Омнибус при общата организация на пазара бяхме много активни и не смятах, че тук ще трябва да работим много. Имаме предложенията и виждаме, че ще трябва да навлезем в съдържанието по-надълбоко. За географските указания, предложението на комисията тук според мен е много положително. Опростяването, по-бързото регистриране, промяната на спецификациите, всичко това приветстваме. Освен това, хубаво е да имаме безалкохолни вина и винени продукти. Хубаво е, когато човек е с приятели и иска да пие вино, но да не пие алкохол. Така че това е приятно. По-добре е човек да пие безалкохолно вино с приятели, които пият вино, а не вода. Има просто хора, които не понасят алкохол. Не са само бременните жени, които биха пили безалкохолно вино. Има толкова много проучвания, че вече всички сортове са разрешени и за млякото и млекопроизводителните организации. Въпросът е да помислим дали да мислим за някакви цифри тук или просто да кажем, че млекодобивът е по принцип една отворена система. И аз благодаря за добрата работа. Е, когато имаме интервенции на пазара, е, и когато говорим за интервенции, значи вече е късно. Защото това значи, че се е задала вече криза. Производителните, производствените организации са много важен инструмент. Нека помислим дали да делим производствените, производителните организации на групи, на сектори или просто да ги разделим на биологични и не. Е, освен това за вината, подкрепям госпожа Мюлер за допускане на възможно повече винени сортове. За етикетирането трябва да има възможност за етикетиране в интернет, защото малките производители ще имат много-много проблеми да етикетират всичко на бутилката. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Основните теми, които са засегнати, са многобройни. Аз ще се спра само на най-важните за нас. Контрола върху предлагането. В някои сектори това се оказва интелигентно решение. Приемаме възможността тези механизми да се разширят и да обхванат други сектори. Хуб, съгласни сме и за нормите, които предвиждат сътрудничеството между производителите, за да се гарантира справедливи приходи. По сектора за вино споделям възражението срещу промяната в дефиницията на защитеното наименование происход по СТО всеки опит да се омалуважи, това трябва да се отхвърли. Сега за гроздето, въздействие разно, различните сортове, това може да има сериозно въздействие върху производството. Не, съм и не разбрах какви са ползите внася се вино от страни, които произвеждат тези сортове. Против сме предложението за безалкохолното вино. Според нас те се произвеждат индустриално и нямат връзка с нашите райони. Благодаря ви. Благодаря доклада, представен от колегата Андрия. Повдига някои сериозни въпроси, други съображения не са уместни. Това въжи и за категорията безалкохолно вино това не съответства на дефиницията в регламента за обща организация на пазарите на селскостопанска продукция. Безохолното вино е част от индустриалната продукция. Това е свързано с разпоредбите за ароматизирани напитки, ароматизирани вини. Това не е част от продукти на лозаровинарския сектор. Също така, също, вносните мита има опасност от смущаване на пазара с оглед на Брексит, либерализацията на квотите доведе до криза, която доведе до 30% на промяна в цената на захарта. Комисията, независимо от това, не иска да се намеси. Тези предложения биха могли да извлекат полза от частните запаси. Благодаря за вниманието. Една минута. Благодаря. Ще бъда много кратък и ще спра два конкретни въпроса. Първо, млякото, бюджет за мляко в училище и е, хранение в училище. Съкръщаването на средствата тук би намалило ефективността на програмата от гледна точка на административната тежест. Това е това е важно в контекста на е, доклада и на доклада Еранс Гарсия. От друга страна, мисля, че е опасно да предприемаме тази стъпка от е, гледна точка на необходимостта е, от продуктите, които имат защита по с оглед на происхода. Съвсем набързо <clears throat> за виното. Що се отнася до култивирането, мисля, че трябва да допуснем различните споменати сортове, но при сорта Клинтис бих бил предпазлив Камарипсо от Италия в Германия. Мисля, че няма да постигнем същото качество вино. Имаме 500 сорта вино в цяла Европа. А, така че тук трябва да сме внимателни дали да допускаме сортове да се отглеждат от един регион в друг. Сега за безалкохолните вина. Да, може. Ето, например, бирата за безалкохолната бира. След като има един продукт като бира, той трябва да си остане и същия продукт, а не да казваме, това е безалкохолен продукт, базиран на бира. Още две секунди. Докладчикът Андрея променя със своя доклад етикетирането на нормата. Това е обаче компетенция на Енви. Не може да се намесваме в нейните компетенции. Това са едно Енви да иска да променя ОСП. Може би тук трябва да да помислим за сътрудничество между двете комисии. Аз съм от ЕНВИ докладчик по този тема, но господин Андрю не ме покани до момента на своите заседания. Аз съм на същото мнение, на което и той, но процедурно погледнато, Енви ще държи на своята компетенция. Не бива лични чувствителности да водят до провал на едно досие. Така че бих помолил господин докладчика да промени своя подход. В противен случай ви ще си държи на компетенциите и това ще доведе до проблеми. Дами и господа, моля ви, бъдете кратки, защото няма да се справим. Ще бъда кратка по разширяване на допустимите продукти. Господин Андрио говори за свинското и говежото месо. Съгласна съм с това, което казва за намаляването на бюджета, що се отнася до етикетирането той е направил изменение. Аз смятам, че трябва да има изменение. Аз искам да кажа няколко думи за организация на производителите. Днес се организира движение за, по, за скъсяване на веригата. Трябва да отчетем този аспект при организация на пазарите. Благодаря. Госпожа Хойбух. Едно нещо искам да кажа. Това е стратегията на докладчика за управляване на пазарни кризи. Да имаме една система за намаляване, за доброволното намаляване на количеството, ми мисля тук трябва да се получим от млечната криза. Много загуби проистекоха от това. Наистина трябва ни един механизъм. Имаме обсерватория, но тази обсерватория трябва да може да прилага този механизъм за управление на кризи. Аз съм докладчица от 9 и искам да засегна въпроса за свръхпроизводството. Когато свръхпроизводството се изнася в развиващите се страни, това е има ужасяващи последствия за тези държави. Трябва да намерим други механизми. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на един аспект от предложението за конкретните мерки в рамките е, в рамките на е, предложенията за най-отдалечените региони. Е, договорът предвижда конкретни и особени предизвикателства за тези региони. И тази, специф... тези специфични потребности следва да бъдат посрещнати от първия стълб. Необходимо е да се предвидят достатъчно средства и аз ви призовавам за подкрепа, за да се отхвърли съкръщаването на средствата, предложено от комисията. Финансовите средства трябва да дадат възможност да се преодолеят вътрешно присъщите недостатъци на тези региони. Щях да говоря повече, ако нямаше ограничения. То се отнася до разрешенията за засаждане. Това е рисковано. Вие предлагате 2023 година. Мисля, че е по-добре да говорим за 2040 година като крайен срок. 2023 е твърде близко. Също времено не виждам защо трябва да се одобряват хибридни сортове, след като при Ламбруската, например, имаме ЗГУ и там няма характеристика чрез качество, напротив, чрез много ниско качество. Така че ще имаме хибриди, които не отговарят на качеството. И след това член 22. Струва ми се, че да се остави това на производителските организации като още един инструмент за управление на кризи. Може би да го обмислим, но не и да го отхвърляме. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика е, за тревогите, които изрази във връзка с, финансирането. Ние трябва да подсилим структурата и да напомним, че комисария Хоган подписа ангажимент, че няма да съкръщава средствата. Трябва да се запази нивото за финансиране. В тази ни позиция трябва да бъде твърда, за нямаме проблеми в хода на преговорите. Искам да напомня, че е необходимо тази система да бъде независима в първия стълб. От друга страна, не можем да допуснем правителствата да се намесват в преговори с Европейската комисия. Най-напред искам да благодаря на колегата Андрию за чудесната работа в, за кратки срокове. Докладът е, е по-добър вариант на предложението на комисията, качество, географското обозначение, възможността да се, предлож, да се предвидят мерки а, за предлагането на тези проекти, също така мерки за прозрачност на пазарите, което е тясно свързано с работата, която вършим по директивата за нелоялните практики, цения и проявената амбиция за конкурентността. Съгласен съм с думите на колегата Дантен. Онова, което постигнахме с Омнибус е много важно като резултат. Нека не започваме отново едни изключително трудни разговори, защото при обнародването му в официален вестник имаше доста критична забележка. При подкрепяме предложението. Господин Капото, благодаря, господин председател. И аз искам само да благодаря на Ерик за огромния труд, който, ни, който е положил и в който проявява доста по-силна амбиция в сравнение с комисията. Аз мятам, че публичните мерки би трябвало да се запазят като гарант за сигурност трябва да се засили ролята на организациите на производители. Също така, използване на нови информационни и комуникационни технологии, като блоковите вериги, които да участват във всеки етап на производството и търговията с хранителни стоки, които гарантират проследяемост. Що се отнася до лозаровинарския сектор, аз съм съгласен с идеята за гъвкавост за тези предприятия предложението на комисията иска да дефинира дефиницията на защитено наименование за происход. Що се отнася до безалкохолното вино, мисля, че трябва да следваме пазара, но този продукт е, трябва да се разграничава от е, другите, е, от другия е, тип вино. Благодаря. Искам да привлека вашето внимание към необходимостта от дефиниране на а, кратката верига на доставки като много полезна за фермерите, тъй като те могат да определят пазара, на който да предлагат своята продукция. Фермерите са изправени пред много трудности и една къса верига на доставките би била изключително полезна за тях. Дами и господа, сега ще дам думата на комисията. Много ви моля, не повече от 5 минути. Благодаря. Ще бъда максимално кратък. В 6.30 ме чака трилог. Е, Тоест важна част от деня. Благодаря на докладчика, е, който ни представи един изключително богат е, доклад. Ако ние бяхме представили подобен доклад, ще, ще, ще да се наложи година и половина от година и половина изготвяне на оценка на въздействието. Затова решихме да представим нещо по-скромно. Има нещо, което не е достатъчно ясно е взаимодействието между доклада за регламента за обща организация на пазарите и другите два регламента, по-конкретно за стратегическите планове. Има една част от доклада, на който дискусията не се спря и това е предложението на комисията в регламента стратегически план да се открият разпоредбите за организации на производителите за други продукти. Предвидени са 3% от бюджета. Това може да подпомогне управлението на частните пазари да се укрепят организациите на производителите в е, веригата на доставките. Но каква е връзката с другите части на доклада? Последователността на политиките е изключително важна и затова следва да и се обърне внимание няколко думи за хранителните вериги, мазарите и пазарите. Що се отнася до предложението за управлението на пазарите, Нямахме желание да излезем с конкретни идеи, тъй като смятаме, че политическата ориентация от много години насам е ОСП трябва да е ориентирана към пазарите и разбира се да разполага с оперативна защитна мрежа. Предложението на докладчика излиза извън рамките на безопасността дали и сигурността това отклонение ли е или на, и, пълна промяна на посоката. Разговаряхме с метната палата за целите на преките плащания и действително, ако засилим въздействието на пазарните мерки, въпроса за оправданието на е, обвързаните пазарни плащания ще трябва да се повдигне успоредно с останалите. Скептично сме настроени за индексацията за интервенционните цени, тъй като това рано или късно ще доведе до все по-тежки интервенционни мерки с отражение върху бюджета, но също така, е, когато като закупим един продукт, къде да го сложим, когато напусне склада. Има, предлага се институционализация за една програма за оттегляне, разработена от комисията за всички сектори. малко се подразних от факта, че ние трябва да анализираме много внимателно сигналите, които биха били изпратени към производителите. Що се отнася до кризисните мерки, когато сутринта се обсъждаше хоризонталният регламент, се опитах да обясня е, подхода на комисията. Вярно е, че трябва да се прави разграничение между кризисни мерки и пазарни мерки, но е, всъщност основният въпрос откъде идват парите. И докато парите идват от бюджета, най-лесно и прагматично е да се организира резерв. Що се отнася до хранителната верига, мога да се спра наказаното от господин Дантен – не, за, за сега нямаме практически опит с тези правила. А, разумно ли е отново да отваряме котията на Пандора и да излагаме на риск това, което вече е постигнато? Що се отнася до прозрачността на пазара, наясно сте с това, че комисията вече извършва цялостен анализ след който да се предложат допълнителни мерки за повишаване на прозрачността на цените на хранителните стоки. Не знам дали са необходими допълнителни мерки. Що се отнася до конкурентното право, е, има ново правило, което според мен трябва да се ревизира. Сега за виното. Е, докладчикът е, призовава за система затова системата за разрешение за засаждане да се разшири по отворен начин. Това ще разруши сложния баланс, постигнат през 2013 година. След само 3 години изпълнение на системата е твърде рано да придадем постоянен характер – Имаме предвидена оценка за 2023 година. Тази оценка би, би станала излишна, ако преминем към отворена система. Радвам се, че докладчикът подкрепя предложението за забрана за класифицираните сортове и държавите членки сами да правят категоризация, в това число Лабруска, дългосрочната рестриктивна политика вече не е обоснована. Отбелязвам, че в доклада безохолното вино не може да се третира по същия начин, както и нормалното вино по отношение на етикетиране. Това предложение на комисията има е адекватно от гледна точка на днешния и на бъдещия пазар, който ще става все по-глобален. Мисля, че трябва да дадем възможност на винопроизводителите да бъдат е, конкурентно способни, като отчитаме спецификата на сектора. Да не забравяме, че безалкохолното вино ще бъде продукта, който е създаден на базата на виното. Не разбираме защо това, което предлагаме, не е възможно. Докладчикът включва много чувствителния въпрос за съставките на виното е, разбирам, че е необходимо да се проведат дискусии и с Комисията по околна среда. Предложението Комисията 2018 година не съдържа предложение за допълнителни задължителни елементи във виното според регламент 1308. Това е така, защото напредъка след доклада на комисия от 2017 година за списъка на съставките и съответното предложение за саморегулиране на сектора остана незавършен, така че комисията все още прави оценка на предложението на комисията. Наясно сме, че Винения сектор предлага секторен подход, особено след недостатъците на подхода към саморегулиране. Има опасност функционирането на единия пазар да бъде изложено, изложено на опасност. Що се отнася до географските указания, ная... готови сме да обсъждаме предложенията за усъвършенстване. Мига да мога да спра до тук. Комисията, както винаги, е на разположение за технически дискусии и е, да даде обяснение на предложенията или да обясни своята неохота по отношение на някои елементи в доклада. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря. Това наистина беше интересно. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм благодарен за това, което се каза. Ако резюмирам позицията на комисията, с изключение на няколко детайла, когато сме съгласни, всичко е наред а когато сме несъгласни, това не е толкова хубаво. Разбира се, че това, което се каза за месото е важно, това са 3%, но ако решим да използваме по този начин общата организация на пазара, това ще е, изчерпи всъщност целия портфел. Аз ще се спра на всички сектори, в, така или иначе, за да е, успокоя господин Дантан, господин Декастро и комисията то може би трябва да мислим за контекста на Омнибус. Ние не трябва да се връщаме назад по е, въпроси, където вече имаме сме постигнали нещо, напротив, трябва да отидем по-далеч и да оптимизираме постигнатото в Омнибус. Дали всичко е твърде късно? Е, знаем, че е имал поговорката всичко се сменя, за да може нищо да не се промени, но мисля, че ние бихме могли да ускорим работата по някои точки. Безалкохолното вино. Тук не бива да има двусмислие. В доклада аз съм против това безалкохолни продукти, които са разработени възоснова на виното, да попадат в категорията ароматизирани лозаровинарски продукти. Съгласно общата организация на пазарите на селско-стопанските продукти, ние имаме първия стълб, но трябва да пазим ООП само за лозаровинарския сектор. което означава алкохолно съдържание поне от 8,5%. За мен е важна категорията вино. Това е написано и в доклада по, по отношение на сортовете. В доклада също е записано, че държавите членки по свое желание могат да е, започват работа и с нови сортове. Същото въжи и за самите лозари. Всичко зависи от съответния момент но като говорим за рамката 20 до 27 година, трябва да отчетем и биоразнообразието и измененията на климата. Ние трябва предварително да сме готови и за нови сортове, които да отговарят на различните климатични условия. Но разбира се, нищо не е задължително и за това мярката е интересна. След това, вие знаете моята позиция по доклада. Аз не искам да отстъпваме от постигнатото и накрая се обръщам към колегата Дорман за етикетирането. Ние говорихме и на миналата сесия в Страсбург. Тук трябва да се види какви са правомощията на Агри, но ние трябва да разсъждаваме в контекста на реформата. Би трябвало да можем да помагаме на отрасъла и на мен ми се струва, че не е нито твърде късно, нито твърде рано. Трябва да отговорим на изискванията на потребителя, а и отрасъла вече е озрял – благодаря на лозаровинарите в Европа за това, че работихме заедно толкова енергично, за да може да знаем и какво е калорийното съдържание, тъй като има все повече и повече потребители. Затова е и важно да се знаят какви са съставките. Това са вече технически подробности, но след като има колективна воля, те могат да се уредят много бързо. Ние присъстваме и на международните пазари и трябва да внимаваме да следим каква е цялостната динамика в тази област. Не бива лозаровинарския сектор в Европа да изостава. Но, както казвам, има ги изискванията и на потребителите, особено на младите, които са по-взискателни и през едните години те ще се увеличават. Следователно, ние не бива да се бавим. Това разглеждам и в контекста на регламента, така както е представен. Благодаря. Благодаря за богатия дебат и се надявам да имате търпение и за измененията, за да започнем работа по доклада заедно. Благодаря. Благодаря. На 3 декември е крайният срок за измененията. Както и за другите законодателни доклада. Бе много бързах, но нямаме много време. А сега приветствам заместник председателя на комисията ДЕВЕ. Двамата ще председателстваме заедно следващата точка – Следващите две точки, 10 и 11, всъщност точка 9, по нея не казахме нищо, господин Декастро трябваше да ни напусне. Той искаше да говори от името на делегацията по точка 10. Може ли, може ли да му дам думата? Добре, господин Декастро. Е, колега. Благодаря, господин председател. Само искам да кажа, че имаме доклад за мисия, изготвен от секретарията на комисията Агри ДВ, които работиха в Мадрид мисия, в която участвах няколко колеги, Мария Хойбух, Клара Гилера и други колеги, представители на комисията ДЕВЕ. Много важна мисия. Аз не искам да заемам, да отнемам от времето на този толкова наситен ден. Само ще кажа, че този доклад отразява по много точен начин дебата в Мадрид – в Сената. Много интересен дебат. Изразихме свои притеснения и като ръководител на делегацията се изказах, за да подчертая, че целта на целите за устойчиво развитие, че целите за устойчиво развитие се отдалечават колегите, които же се интересуват от повече информация, ще я намерят в доклада. Аз мисля, че съдържанието заслужава отделен дебат. Не днес. Не след представяне на реформата на ОСП и след толкова наситен ден, но по друг повод бихме могли да предвидим дебат, защото борбата срещу глада в света ще остане актуална, ситуацията ще се влушава, не подобрява. Затова трябва да подходим към въпроса по по-решителен начин. Благодаря за тази възможност. Благодаря ви. Аз виждам, че има още един колега, който иска думата. Съвсем накратко. Подчертавам това, което каза Пало де Кастро. Ако, когато обсъждаме ситуацията с глада в света, трябва да знаем, че това е много ужасяваща ситуация. Трябва да продължим това, което започнахме в Мадрид. Страните описаха своята ситуация, но ние трябва да продължим Искам да помоля повече депутати да участват. Беше срамно колко малко страни от Европа бяха представени. Германия изобщо не беше представена, например. Трябва да окажем повече натиск, повече внимание на тази тема. Е, информация Благодаря. Предполагам, че и информацията бе разбрана, имаме доклада. И сега ще се върнем с, към този въпрос в Агри и в ТВ. Ще имаме повече възможност да споделим мнения по отношение на изхранването и на глада. Има хора, които казват, че ако погледнете ОСП, това ОСП и селското стопанство е дава голям принос към неефективни мерки за борбата срещу глада. И така, нека приключим точка 10 и се насочим към точка 11, след което после ще се върнем към точка 9. Съжалявам за всички, които чакат по точка 9 да се изкажат. Но сега ще имаме размяна на мнение с Том Арнолд, председател на оперативната група за селските райони в Африка. И ако ми позволите, <clears throat> ще помоля господин Арнолд да дойде на подиума, за да ни въведе в материята. Той тук ли е?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 ако искате да коментирате,